let us start. Ladies and gentlemen, dear colleague. Уважаеми дами и господа, почитаеми колеги, през последните месеци виждаме много активни дипломатически усилия на Корейския полуостров, включително и срещи на най-високо ниво между лидера на Корея Ким Джон Ун и ръководителите на САЩ, Китай и Русия – Дори нашия парламент реши да изпрати делегация през ноември 2018 година. Предвидена е и междупарламентарна среща в близко бъдеще. Всичко това показва постепенното отваряне края на пълната изолация на Северна Корея. Въпреки дипломатически руското размразяване и срещите на високо ниво, все още не е ясно дали могат наистина да бъдат постигнати резултати в сигурността. Също така не е ясно доколко по-активните отношения с Северна Корея ще доведат до напредък по правата на човека и деликатната тема – за отчетността, тъй като имаме много сериозни и системни посегателства на правата на човека. Включително и в Демократична република Корея. Това беше обсъдено и в ООН, както и назначената комисия, която докладва през 2014 година. Имахме и специалния докладчик на ООН, който говори за правата в Северна Корея. Настоящата ситуация е и предизвикателство и възможност за Европейския съюз, за разлика от Китай, САЩ, Русия, Япония или Южна Корея – Европейският съюз няма непосредствени интереси, що се отнася до Северна Корея и економическите отношения с нея. Това потенциално би могло да бъде фактор за конструктивната роля на Европейския съюз. Все още обаче не е ясно как точно се възприема Европейския съюз в Пхенян след тази дълга изолация. Сега имаше и по-оживени отношения с Китай. Възможно е в края на февруари да се проведе среща на върха. Днешната размяна на мнения ще ни даде възможност да разберем по-добре настоящото положение – и също така ще можем да поговорим за дипломатическите усилия и техния принос за правата на човека. Сега нека ви представя господин Томас Квинтана, специален докладчик по правата на човека в Северна Корея. Той ще говори с нас по скайп. Господин Томас Квинтана е от Аржентина. Той беше определен за специален докладчик по правата на човека в Северна Корея от съвета по правата на човека на ООН през 2016 година. Той има 20 годишен опит като адвокат, специализирал се в правата на човека. Представлявал е и аржентинското НПО Плаза де Майо по случаите на отвличания на деца по време на военния режим. Той също така е един от съставителите на програмата по правата на човека в Боливия и е работи по правата на човека в Миянмар 2008 до 2014 година. Господин Тома, сега ви слушаме. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да разговарям с всички членове на Европейския парламент да споделя моя опит и моето виждане за Корейския полуостров. Чувате ли ме добре? well. Okay, so, so let me start by uh, reminding you that uh, I am holding this position as a eh, в началото ще кажа, че аз подхождам като специален докладчик по правата на човека в Демократична република Корея. Бях назначен за такъв 2016 година. Три години вече работя с този мандат. Като мандатът може да обхване още 3 години или като цяло 6 години. Това означава, че за нас ще е много важно да определим стратегията краткосрочно и дългосрочно. Когато започнах своя мандат 2016 година, Ние в Обединените нации разглеждахме констатациите и заключенията на анкетната комисия, която вие споменахте. Тя беше сформирана 2014 година. Нейният доклад беше изключително важен. Както казах, имаше много препоръки отправени към международната общност 2014 година и след това 2016 година. Ставаше дума най-вече за това, че трябва да се държи отчет на отговорните за системното потъпкване на правата на човека в Северна Корея – и че техните действия съставляват престъпления срещу човечеството. Едно от действията, разгледано от тази комисия, беше и обръщането към Международния наказателен съд. Когато започнах мандата си, правата на човека бяха много важни за мен. Реших, че трябва да продължи работата по това толкова важно предизвикателство, наистина да се търси отговорност за престъпленията срещу човечеството. Освен това, трябваше да се търсят възможности и за това правителството да се ангажира с диалога по правата на човека. От 2016 година насам се опитвам да работя чрез различни канали и също така да провеждам срещи с представители на Северна Корея. Идеята е да се ангажираме с правата на човека. Трябва да кажа, че работата беше много трудна. Аз всъщност не мога да разговарям с дипломатите в Нью Йорк, Женева или където и да било другаде, за да обсъдим какво е необходимо за ангажимента на правителството. Такива разговори, за жалост, до сега не са се случили, не съм имал възможност да разговарям с дипломатите – Имахме съвета по правата на човека в Женева, както и Генералната асамблея в Нью Йорк. Но когато се стигне до тези прояви, представителя на Северна Корея излиза от залата. Това ви показва докъде сме стигнали, що се отнася до правата на човека. Може би трябва да поясня, че когато говоря за ангажимент, имам предвид и много възможности държавите членки да се ангажират в различни области. Комисията по правата на жените и Комисията по правата на децата допринесоха много. Същевременно през май тази година севернокорейските власти ще трябва да приемат заключенията на втория редовен преглед от Женева. Мисля, че това ще е много важна възможност за всички заинтересовани, както и за държавите членки. Необходимо е те да разберат до каква степен Северна Корея ще се ангажира. Има някои стъпки, които вече са направени Има и една трета възможност Северна Корея да се ангажира, а именно да се работи с специални докладчици с тематични мандати, например колегата Каталина. Това беше първия случай – в който имахме такъв специален докладчик и това трябва да кажа, че беше много интересен резултат. времено това беше важно и за членовете на правителството – Необходимо е да работим с това правителство, да се опитваме да работим с тези тематични докладчици, които вече споменах. Има още нещо, Трябва да знаем какво се, включ... Е, какво се случва не само в столицата, но и в провинцията, защото там е, знаем, че има различни затвори, тъй да се каже, в които хората са лишени от свобода. Много от тях са всъщност е, един вид концентрационни лагери за политическите врагове, но ние нямаме достатъчно информация. За мен като докладчик е важно да говорим именно за тази липса на достъп до информация – Опитът ми до сега показва, че е много важно да се работи с отсрещната страна, защото когато вие посетите страната, можете да разговаряте с хора, но също така и да видите всичко със собствените си очи можете да разговаряте и с официалната власт, да разберете какво е нейното отношение, да се знае какво точно се прави. Възможно е да откриете на някои места, че се правят и добри неща. Това е послание, което винаги се опитвам а, да подчертая – Необходимо е да сме в контакт, за да знаем какво биха ни казали. Същевременно аз мога да разчитам само на медиите. Друга информация нямам, така че много е важен проблемът с достъпа. Бих искал да направя и оценка на това, което се случва с правата на човека – Аз събирам информация най-вече от тези, които са избягали от Северна Корея и които пристигат в Южна Корея. Информацията, която те ми дават е много важна. Преди няколко седмици се върнах от Сеул, и там успях да разговарям не само с представители на, север, на южнокорейското правителство, но и с хора, които са избягали от Северна Корея. Аз всъщност не бих искал да ги наричам избягалите. Това са хора, които са напуснали страната си Има най-различни човешки истории, като от тях може да се разбере много за това, което се случва в провинцията. Хората там живеят при изключително лоши условия – системите за обществени услуги отдавна вече не предоставят каквито и да било услуги на възрастните. Условията не са никак добри, но въпреки това правителството принуждава хората да полагат труд, много често принудителен труд – Контролът си остава все така силен. Но пак ще кажа, много е драматично положението в провинцията и точно за това някои се опитват да напуснат страната. Що се отнася до тези затвори за политически съперници, трудно е да се каже каква е бройката задържани в тях. Избягалите от, север, от Северна Корея говорят за тези лагери и те се притесняват, че ще бъдат изпратени в такъв лагер заради някакво дребно нарушение. Това си остава много сериозна тема с least from what I know in the, in the countryside has not changed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 за токиански гост има време само до 6 часа, така че ако имате въпроси, моля задайте ги сега. Yes. My question is the uh, first. Uh, Mr. Quintana, did you undertake от въпроса вие направихте ли оценка на въздействието от международните санкции върху в, Нова, в Северна Корея и особено за човешките права? Когато говорих за санкциите, имахме много ясни информации от е, организации на гражданското общество, работещи там. Ние сме в тясно сътрудничество с агенциите на ООН, работещи там. Те най-добре знаят какво се случва, каква е вътрешната динамика и така нататък. Като начало така се притесняваха за банкови канали, за митнически канали през информация от е, НПО. Нямам подробна информация за това къде и до каква степен санкциите се отразяват отрицателно на хората там. Информацията от и е от академични среди, от асоциации на гражданското общество, но за момента не бих могъл да дам подробности как се отразяват санкциите върху хората там. Просто припомням, че целта не беше те да имат отрицателно въздействие. The Security Council Um, uh, Комисията на съвета за сигурност за санкции излезе с насоки къде могат да се дават изключения. В друга информация не, нямам. Има ли коментари или въпроси? Thank you very, thank you very much, Mr. Quintana, Mr. Special Rapporteur, for your contribution. Благодаря ви, господин Кинтана, за изказването. Довиждане е, за сега е, от всички нас тук. Е, успех за новата година. Бъдете благословен! Благодаря. Нека да приключа с следното. Програмата за човешки права може да се използва само, да се из, е, прилага само ако включва всички. И много се радвам, че Европейския парламент продължава да се интересува от нея. Всяко споразумение за мир което не или е, споразумение за, е, де, е, за изключване на ядрените установки не би имало ефект, ако не включва подобни съображения. Мирът може да бъде устойчив само ако те са отчетени. Благодаря всичко най-добро! Ladies and gentlemen, now uh, may I continue? Сега, ако можем да продължим дами и господа, с изказването на доктор Рамон Пачехо Пардо. от Белгийски университет, Врей университет – председателства и е, звеното за Корея в Института за европейски проучвания и лектор по международно отношение в Кингс Коледж, Лондон. Участва в дейността и на Корейски университет и университета в Мелбърн. Доктор Пачеко е, посети нашата комисия през 2016, често коментира взаимоотношенията между Европейския съюз и Източна Азия. Заповядайте, имате думата, господин Пардо. Благодаря много за поканата. Сега, е, през 2016, когато бях тук, се говореше много повече за изпитания с ядрено въоръжение и така нататък, докато сега по време на срещите на върха и срещите на Корея с щатите и лидера, който пътува навсякъде в света, включително Азия, Близкия изток, Америка, Русия и така нататък – положението е различно. Според мен, а моето гледище се базира на много разговори, проведени с представители на Република Корея и други, с срещи с бежанци и така нататък – Смятам, че е, републиката се отваря. Ким Йонг Юн търси начин да се ангажира и да променя е, живота на обикновените корейци. 12 милиона са и повече са те. Ким Йон Ун през 2011 година обяви, че ядрената програма е успешно завършена, че ще се отваря економиката, и те е, са взели е, политическо решение да се отдалечат от ядрената програма и да работят за така економическо развитие на гражданите. Това вероятно е резултат и от негови срещи, е, а и от призна... факт, че се признава на очакванията на масите. Ръководството на страната няма избор, ако иска да получи подкрепа от населението. Единственият вариант е да подкрепи процеса на отваряне на страната. Това не е нищо особено. Това се е случило и в Таван, с Сингапур – а, така, настояването на гражданите е, е принудило ръководството на страната да се съобрази с тях. Включително и по темата човешки права. Те вероятно следват е, и китайския модел, но също така се поддават и на натиска на очакванията на гражданите в неговата страна. Очаква се той да започне по-активно да се ангажира с взаимодействия с останалата част от страна. Вероятно ще работи за демилитаризация. В речта за нова година въобще не спомена баща си, да речем. т.е. самият лидер на страната след започва да действа под натиск на гражданите. Също много Положителни бяха изказванията за Демократична република Корея и за реформата. Добре е да започнем с твърдението, че в процеса на дискусиите е, с щатите въпроса за човешките права още не е поставен. Uh, but it is true that there have been uh, track 1.5, track 2 dialogues in, in which human rights different би следвало да се търси политически диалог за човешки права. Понякога се издигат темите за сигурност, понякога техните представители започват разговори. Докладчикът за страната, за Северна Корея, обясни, че ще е, обсъжда конкретни казуси. Когато говорим за е, това, че трябва да се взаимодейства с тази страна, трябва да се а, помисли за въпроса за отговорността на страната. Северна Корея не е много склонна да а, се поема отговорност за поведението си.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 Да, какво може да се направи средносрочно или краткосрочно? Европейския съюз и страните членки подкрепят дипломатическия процес, който се разгръща в момента в Корейския полуостров. И сега а, Северна, е, имаме уникална възможност да работим с Северна Корея за защото те ни възприемат като по-неутрални партньори. И е, когато става дума за обсъждане на хуманитарни казуси с тази страна, има европейски неправителствени организации там на място. Напоследък тяхната работа е затруднена. За защото усещат натиск от страна на администрацията. Штатите предоставят помощ посредством многостранни институции, т.е. работа по хуманитарни въпроси с гражданите и работата на неправителствените организации е такава, че а, помощта, че се дава възможност помощта да стигне до съответните адресати. В такъв смисъл може да се очаква средносрочно да има повече възможности за установяване на връзки. В този контекст доста страни са изказали готовност да увеличат помощта си. Дори в Штатите е, са малко улекотени ограниченията за НПО. Тоест, тенденциите са да се работи малко повече по хуманитарното измерение на взаимодействията с тази страна и, те, и нейните граждани. Европейския съюз в такъв смисъл също би могъл да взаимодейства повече с гражданите на Северна Корея по този въпрос и би следвало да се работи в тази посока. Политическия диалог също, вече го казах, лидерите на Северна Корея се срещат с немалко лидери на други страни, е, а също и е, официални лица от е, тази страна се срещат със свои партньори. Така че се разширяват възможностите в това отношение. Парламента, Европейския парламент направи визита, ще има и ответна такава не след дълго. Подкрепата за дипломацията се увеличава, така както сочи диалога. Тоест, страната е готова да дискутира а, въпроси а, е, от интерес а, е, и това а, е, чест, най-вече може да се случи в формата на политически а, диалог. Нещо, което може да е в подкрепа на гражданите на Северна Корея – е, е провеждане на обучение там на място европейските институции е, са ангажирани с това е, да дават обучение на институциите за това как да стигат до гражданите, също туризъм, бизнес обучение, и други. Да, така че по този начин да се даде възможност гражданите да имат повече възможности да поемат живота си в свои ръце. Това ще помогне и на положението с човешките права. Още в две области може да се окаже подкрепа на процесите, случващи се там. Едната е санкциите. Санкциите едва ли ще бъдат скоро отменени, освен ако няма някаква голяма изненада от страна на Трамп. Но ние трябва ясно да заявим, че е, Северна Корея трябва да направи повече стъпки за спиране с работата по ядерни програми преди да сме готови е, да е, говорим за премахване на санкциите. Можем да разговаряме с, е, за премахване на санкциите на ниво ООН, да се използва така и възможността на някои страни да се излезе, които са сега членове на съвета за сигурност. Трябва и, и да е ясно, че процесът не е напълно необратим в смисъл тяхната работа по ядрената програма. Има експерти, които регулярно посещават страната и позициите на така, информацията от правителствата е, че е, санкциите е, засягат гражданите. Което не беше точно целта им. А, нещо друго, което може да се прави, то и се прави от 15 до 17 година, е, е да се продължи с домакинствата трак 1, 5 и 2. Вече няколко европейски страни са били домакини на тези разговори. Други ще ги пред... ще бъдат домакини в скоро време. Там могат да се дискутират въпроси, които не се поставят в официалния дипломатически диалог. Сигурност, човешки права и така нататък. и да не забравяме, че процесът е още съвсем в зародиш, може да бъде прекратен, но е необходимо да имаме някакъв начин за взаимодействие с тази страна, затова този тип диалози едно и цяло пъти две са много полезни и би е следвало да ги подкрепяме. Ако мога да приключа с следното, в последните 10 години е, имам нееднократно възможност да си взаимодействам с тази страна. Е, там Европейския съюз се приема по-положително, отколкото Штатите, Китай и Република Корея. В последните няколко години има повече е, взаимодействие и може би би било добре да се приложат е, тези мерки, за да се покаже, че Европейския съюз иска да играе по-конструктивна роля, защото последната година той е, не беше толкова готов да взаимодейства. Азия, разбира се, се опитва да бъде активна и със стратегията си за този район. И с това приключвам. Благодаря много, казва председателя. И аз сега искам да дам думата на господин Рюбих. А, да, първо искам да благодаря много на председателя на групата за приятелство с, с като председател на групата за приятелство с Южна Корея. Аз искам да попитам за хуманитарната помощ за Северна Корея. Имаме е, цели за устойчивото развитие. Ние разглеждаме потребностите на различните народи. Втората цел е да се осигури храна за хората и за животните, е, също така е, чиста вода от отпадни води и канализация. И как може да се активизира Европейския съюз в правозащитната сфера в този регион? Благодаря ви много. Ще започна с последния въпрос. По една случайност знам повече по този въпрос а, от а, европейски компании, които работят а, с, с Южна Корея. А, те работят а, по потенциала на, зап... на вятърните реактори, сектора на вятърната енергия, а, които това са проекти на компании, които са работили в, Сахара, в Африка, на юг от Сахара. Сега от гледна точка на европейските компании, аз тук в момента не говоря за държавните институции на Европа, аз говор, съм говорил по тези въпроси особено ако има гаранция от страна на Република Корея, е, ние сме обсъждали възможностите за известни гаранции на република, от страна на Република Корея, защото ако се промени правителството в Корейската народно-демократична република, нашите пари просто могат да отидат на вятъра. Е, има растяща роля на възобновяемите източници на енергия в 25-30 година това ще бъде някъде около 20% това ще бъде предимно на базата на внос от Северна Корея. Когато говорим за, а, за канализация, продължава Европейския съюз да работи за подобряване на селско-стопанския отрасъл. А, също така в здравеопазването, което е проблем. Мисля, че а, неправителствените организации могат да изиграят добра роля. А, държавите членки на ООН а, не могат да извлекат да са измерими ползи от неправителствените организации и трябва Европейския съюз да се намеси със, своите експер... със своя експертен потенциал. Мисля, че финансово трябва да се върви към самодостатъчност на Северна Корея. Ние сме въвели система на първичната помощ в Северна Корея. Също така има а, съвместни а, хирургически операции с лекари от а, Северна и Южна Корея. А, в Пхенян говорим, защото в провинцията са много бедни, там условията са съвсем различни. И това са възможности, за подкрепа на а, целите за устойчиво развитие. Иска ли някой друг да вземе думата? И така, ако няма друг, искам да помоля господин Георгиев, който е референт по Северна Корея, да вземе думата. Благодаря, господин председател. Само няколко коментара на политиката на Европейския съюз по отношение на Северна Корея. Ние следваме тъй наречената политика на критична ангажираност. Отворени са нашите комуникационни канали решенията и заключенията на съвета от 2018 година излагат тези е, заключения и те и ни се ръководим по тях. Във връзка с прилагането на санкциите следва да а, посочим бързо приятите резолюции на съвета за сигурност и допълнителните мерки на режима на санкциите. Санкциите като такива не са само цел, те са по-скоро средство, за да се доведе Северна Корея на масата на преговори. О, желание, е, идеята е да се накара Северна Корея да се денуклеаризира е, Тоест да се постигне пълна прозрачност по отношение на ядрените опити на Северна Корея. Достъпът до информация е труден. Имаме посолства на седем държави членки в Пхенян Както беше споменато по-рано, имахме политически двустранен диалог. Последния беше през 2015 година. Правата на човека бяха важна част на този диалог. Последния беше преди няколко години и там имаше благоприятни, благоприятна политическа ситуация. Ние сме много загрижени от положението там, което, доколкото разбираме, не се е променило. Резолюциите, които внесохме в, в Общо събрание на ООН бяха споменати тук. Продължаваме да оказваме хуманитарна помощ, особено в осигуряване на храна, от гледна точка на политическия процес, винаги сме казали, че сме готови да облегчим, да улесним консултациите. Това е в общи линии съвсем накратко. Благодаря ви за присъствието. Благодаря господин професоре и уважаеми колеги. С това закривам заседанието на подкомитета. Приятна вечер!